гражданското общество ще се развива и процъфтява. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Приключваме по този начин разискванията. Гласуване утре на обяд. Пожелавам на всички ви приятна вечер.